Колеги, дами и господа, да започваме. Ще започна с а, припомнянето, че протокола от срещата на координаторите от вчера са, е, е разпространен, както обикновено. Да продължим тогава с 12-та точка от дневния ред. електро... Е, гласуване, като гласуването започва с няколко доклада. Първия е доклад от Яник Жадо за международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на изменението на климата. Сега изменение по изменение. Сигурно си носите картите за гласуване, поне се надявам. Всичко е наред да започнем гласуването. 15-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Проверка. Закривам гласуването. Изменение, а, оригинален текст, абзац първи, а, разделно гласуване за първата част това е изменение от консерваторите и реформистите. Първа част от първи параграф за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Шестнайсто изменение – за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17-то изменение има и едно устно изменение. Някой против ли е за внасянето на устно изменение? Няма против такова внасяне. Кой е автора на устното изменение? Господин Гладфелдер. състои се в следното. Заменя се думата supporting by с subsidizing. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18-то изменение. Оттеглено е. А, извинете. Къде се намира това нещо? Компромисно изменение 1А. I don't have it. Hold on.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 But I don't have this list. I don't know. This is not the, the good one. Sure. So we'll take this one. So, compromise. И така компромисно изменение номер 1А от зелените и социалистите и демократите за, против, въздържали се. Сега да проверим, защото не съм сигурен. Вот, вот is open. Започва гласуването. Край на гласуването. Край. Приема се. Деветнайсто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Абзац 2. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20. Който е за? против, въздържали се, приема се. Абзац 3 за против въздържали се не съм сигурен проверка за трети параграф Начало на гласуването Край на гласуването. Приема се. Изменение 21, разделно гласуване. Устно изменение. Къде се намира? Устно изменение. 21 за WTO да се смени с подчертава, че новите международни правила трябва да се а, елиминират, за да се а, намалят емисиите на въглероден двуокис. Това е устно изменение. Има ли против? Кои са за? Против? Въздържали се? Приема се. 22 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение номер 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. Извинете. За. 23 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 24. А, отпада. 25 за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за против, въздържали се, приема се. 27 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение няколко отпадат. Деветия абзац. Оригиналния текст. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Okay. Отхвърля се 31. Изменение 32. Има ли възражения срещу устно изменение? Няма възражения. Micro, micro, моля, използвайте а, микрофона. Всъщност да се изтрие а, думата първърс. Та новия текст го чета сега. да гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, изнете за. Да повторим. За, против, въздържали се, отхвърля се. Дали можем да го проверим? Разбира се, че можем. Проверка 34-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 35-то изменение за против въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 5 за против въздържали се приема се. Изменение 38 38 за против въздържали се отхвърля се. Оригинален текст на абзац 19, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 изменения изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригинален текст на абзац 23, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Абзац 24, изменение 43, изменение 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 44 за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 6 за против, въздържали се, минава, приема се. Първоначален текст на абзац 25 от групата на консерваторите и реформистите, разделено на 5 части –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 Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърта, четвърта част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Оригинален текст, абзац 29, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Можем ли да го проверим от аудиторията? Да. 48 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Отхвърля се. 51 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега съображенията от преамбюла. Първо съображение, изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение номер едно за съображение Б за против. Въздържали се. Приема се. Оригинален текст на съображение Б, разделно гласуване. А, извинете. Отпада. Това отпада. Изменение 4 Прави сте, че няколко отпадат и минаваме чак на изменение 7. Разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 2, свързано с съображение в за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 Има устно изменение на изменение 12. Има ли възражения срещу устното изменение? Устното изменение ще замени последната част от изменението и end ще се замени с but и думичката time и ще звучи така but at the same time и така нататък. Да гласуваме за това изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Оригинален текст на съображение е първа част разделно гласуване за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, против, въздържали се. Не съм сигурен за резултата. Да проверим. Втората част от оригиналния текст на съображение е. Uh, Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13 за против въздържали се. Приема се. Изменение 14 за против въздържали се. Отхвърля се. И най-накрая изменение 1 за Против. Въздържали се. Приема се. Измененията от Комисията по развитие ДВ. Анблок гласуване. Има ли възражение за глас... срещу гласуването анблок по... А, има възражение срещу гласуването анблок, значи отделно. Първо изменение за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 Окончателно гласуване. Кристофер Фелнер има думата. Чувствам се сега малко като господин Шулц в пленарна зала, но искам да препоръчам на нашата група да се въздържи по този вод. Мисля, че Шулц обикновено ги казва такива неща в пленарна зала. Няма проблем да го направите електронно гласуване, окончателно гласуване за изменения проекто доклад. Начало на гласуването. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 14 за, 4 против, 8 въздържали се. Now let's move to the of the draft. Сега преминаваме към гласуването на доклада права на човека и социални и екологични стандарти в международните търговски споразумения с автор Токия Саифи. Изменение номер 20. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Приема се. Тридесет за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 за. Против. Въздържали се. Подхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за, против, въздържали се. 35 Извинявайте, 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно измерение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно измерение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. 52. За. Против. Въздържали се. Да проверим. 53-то изменение. За. Против въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 53-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 54-то изменение. За. Против въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Измерение 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно измерение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 64-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега ще гласуваме преамбила. Нов преамбил АА. Извинявайте, каза председателят. Седмо изменение към точка от преамбила А. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Нова точка от преамбила АА с устно изменение – Устното изменение е в документите, няма нужда да бъде изчитано. За, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение – не, да проверим 9. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Моля, вдигайте ръка. Десето изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компро 6 за. Против. Въздържали се. А, извинявайте, 10 не беше прието. Трябва да гласуваме 11-то изменение. Прави сте. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 е оттеглено. Точка от реамбила Д и устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Да го гласуваме. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 14-то измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17 то изменение. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Проверяваме втората част на изменение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 18-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение. За. Против. Въздържали се. изменение, предложено от Комисията по външни отношения. Преминаваме към шести параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осми параграф. За. Против въздържали се, отхвърля се. Девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 изменение, разделно гласуване две части. Първата част за, против. Въздържали се, приема се втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 параграф за, против, въздържали се. Да проверим. 15 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 19 то изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Двайсто изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение внесено от Комисията по заетост. Параграф 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 изменение за, против, въздържали се, приема се. Мисля, че трябва да, се, да преброим членовете на а, групите, тъй като ми се струва, че при НП има грешка. Ако имаше допълнителни гласове, щеше да излезе тук. Благодаря за това напомняне. изменение, внесено от Комисията по околна среда, шести параграф. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17 параграф. За. Против. Приема се 18 параграф. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение внесено от Комисията по развитие. Втори параграф. За. Против. Въздържали се. Моля, вдигайте ръка. Против. Въздържали се, приема се. Параграф 3. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Четвърти параграф. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Пети параграф за, против, въздържали се, отхвърля се. Шести параграф за, против, въздържали се, отхвърля се. Седми параграф. Пада. Осми параграф за, против, въздържали се, приема се. Десети параграф за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 параграф за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване на доклада в изменения вид електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за, 2 против и 4 въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме към гласуването. Кристофър Фелнер. Искам да ви помоля, господин председател, малко по-бързичко да вървим с гласуването, защото два доклада за един час не е кой знае какво постижение. Председателят. Ще се опитам, но вдигайте ръка, когато питам. И следващия път внасяйте по-малко изменения. Имам 105 изменения към този доклад. Не може да стане за 5 минути. Веднага ви устъпва мястото си. Ако искате да гласуваме анблок. Започваме гласуването по доклада за корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения. Първо измерение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно споразум... изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим изменение 47. Гласувайте. Край на гласуването. Резултата е. Проверя го. Изменение 48. Разделно гласуване. Първа част. Който е за, против, въздържали се, прието. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, Въздържали се. Да проверим. Да проверим. Изменение 52. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 5. Изменение 5.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 Не съм сигурен. Да проверим. Изменение 57. Гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е отхвърлено. 58. За. Против. Въздържали се прието. Изменение 59. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 61. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 62. За. Против. Въздържани. Въздържали се. Отхвърля се. 63. Изменение 63. За. Против. Въз... Въздържали се. 63. Да проверим.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 въздържали се, отхвърля се. 73 за Седемдесет и три повтарят. Да. За. Против. Въздържали се. Прието. 74 за. Против Въздържали се. Прието. 75. Да проверим 74. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърлено. Добре. 75. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромисно изменение номер 8. За. Против. Въздържали се. Прието. 76 за, против, въздържали се, прието. Компромисно изменение номер 9 А, да проверим. 76. Добре. Да проверим. 76. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромисно изменение номер 9 за, против, въздържали се, Прието. 80. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 83 за. Против. Въздържали се. Прието. 84. Паднала. Пада. Компромисно изменение 10. За. Против. Въздържали се. Прието. Изменение номер 90. За. Против. Въздържали се. Прието. 91. Да проверим 90. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 91 за, за, против, въздържали се прието. Това беше 91 Гласувайте. Край на гласуването. Прието. 92. За. Против. Въздържали се. Прието. 90 и 4. За против, въздържали се. Не съм сигурен, казва председателя, да проверим 90 и 4. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 95 за, против, въздържали се, отхвърлено. 96 за, против, въздържали се, прието. 97 за, против, въздържали се, прието. 98 за. Да проверим 97. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромисно. Не. Връща се председателя 98 за. Изменение 98 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромисно изменение номер 11 за, против, въздържали се, прието. Изменение номер 100 за, против, въздържали се, отхвърлено. 101 за, против, въздържали се, отхвърлено. 101 да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, извинявам се, каза председателя, прието. 102. За. Против. Всички против ли гласувах? Въздържали се? Да проверим. Да проверим изменение 102. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 103 за, против, въздържали се, отхвърлено. 100 Да проверим 103. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултат прието. 104 за, против, въздържали се, прието. 105 за, против, въздържали се, прието. Компромисно изменение номер 1 за, против, въздържали се, прието. Съображение от преамбюла. Ново съображение. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Изменение 12 за против въздържали се прието. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърлено. 16 за, против, въздържали се, прието. 17 за, против, въздържали се, прието. Ще проверим 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромисно изменения. Компромисно изменение номер 2. За. Против. Моля, вдигнете ръка. За. Против. Въздържали се. Прието. Двадесет едно. За против, въздържали се прието, 22 за, против, въздържали се прието, 23 за, против, въздържали се прието, 24 за, против, въздържали се прието, 25 за, против, въздържали се прието. 27 за, против, раздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, прието. Да проверим 28, моля гласувайте. Край на гласуването. Прието. Изменение 29 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромисно изменение номер 3 за, против, въздържали се, прието. 31 за, против, въздържали се, отхвърлено. 34 за, против, въздържали се прието. 35 за, против, въздържали се прието. 36 устно изменение от докладчика, от самия докладчик. Има ли някакви възражения? Няма. Да гласуваме. 36 за. За първо. Против. Въздържали се прието. 37 за. Против. Въздържали се прието. Компромисно изменение номер 4 за. Против. Въздържали се прието. 38 за. Против. Въздържали се прието. 41 за. Против въздържали се прието, 42 за, против, въздържали се отхвърлено, 43 за, против, въздържали се прието, 44 за, против, изменение 2 да, против, въздържали се прието. Номер 3 за, срещу, против, въздържали се прието. 4 за, 5 за, против, въздържали се прието. 6 за, против, въздържали се прието. 7 за, против, въздържали се прието. 8 за, против, въздържали се, прието. Изменения от Комисията по заетост и социални въпроси. Имаме предложение за гласуване анблок с изключение на точките от преамбюла, които вече сме гласували Б, Джей и Параграф 10. Съгласни ли сте с гласуването анблок? Не. Тогава мога ли по-бързо? Да. Продължа. Анблок гласуване по съображението от преамбюла. Okay, All the recitals except... Всички точки от преамбюла, с изключение на тези, които са отхвърлени, които са минати. Първо, А. За, против, въздържали се, прието. Параграф 1. За, против, въздържали се, прието. Параграф 2. За, против, въздържали се, прието. Параграф 3. За, против, въздържали се, прието. 4. За, против, въздържали се, прието. Пето, пети параграф, за, против, въздържали се, прието. 6 за, против, въздържали се, прият. 7 за, против, въздържали се, прият. 8. 7 да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Параграф 8. За. Против. Въздържали се. Прият. 9. За. Против. Въздържали се. Прият. 10. За. А, да, той е отметнат. 11. За. Против. Въздържали се. Прият. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прият с 22 за, 4 против. Поздравления на Арлен Дезир. Арлен Дезир. Moving... Точка 15 е отменена. И с това приключваме гласуването. Благодаря много за, за разбирането, за проявеното сътрудничество. Продължаваме на точка 18, точки 18, 19 и 20, а, които ще обсъдим заедно. И трите. Моля за вашето внимание. Тези, които желаят да напуснат, моля да го сторят по-бързо, възможно най-бързо. Тези, които се разговарят, моля да спрат. Моля, колеги, нуждая се от вашето внимание. Спрете разговорите. И така. Точка 18, 19 и 20 заедно. Споразумение между Европейския съюз и Кралство Марокко за създаване на механизъм за уреждане на спорове. Също 19 механизъм за уреждане на спорове с действие по отношение на спорове, свързани с търговските разпоредби на Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между европейските общности и Египет. Защо те съдържат разпоредби за либерализиране на търговията, уреждане на спорове, Разчита се най-вече на дипломатическия подход. Те са доста уязвими, тъй като могат да бъдат блокирани с внасяне на жалба. През 2006 година комисия, комисията бе авторизирана да започне процедура, за да може да създаде такъв механизъм за уреждане на спорове по подобие на най-скорошното споразумение, сключено от Европейския съюз и а, СТО. Проекто споразуменията са първоначални с Египет, Марокко и Йордания. Те изискват съгласието на Европейския парламент, одобрението преди да, бъдат, а, да влязат в действие. Тъй като и трите са много подобни по естество, ще ги обсъдим амблок. Всеки докладчик ще, разбира се, ще има възможността да се изрази, да представи своя собствен доклад. Имаме трима по Марокко, Джордж Сабин Кътас, по Йордания Емилио Делвале и по Египет Суста. Девале Суста. Давам думата на всеки един от тях, като започвам с Джордж Коташ. Джордж, благодаря. Благодаря за тази уводна част. Както казахте, наистина трябва да се потърси съгласието на Европейския парламент за разрешаването на този механизъм за уреждане на спорове с Марокко. Предложението е да се повиши предсказуемостта на тази търговия с Марокко, като се уреди един такъв механизъм за споровете. Както знаете, както и казахте, в момента правилата за уреждане на спорове разчитат на дипломатическия подход и могат лесно да бъдат блокирани от страната, срещу която е подадено оплакване по отношение на евросредиземноморските търговски взаимоотношения. Сега ни се отваря възможност за създаване на механизъм за уреждане на спора. В 2006 година през февруари Европейската комисия започна преговори с страните от този регион. Преговорите с Марокко доведоха до едно проекто споразумение, като то бе предложено декември 2009 година на една министерска министерска конференция. Това е един модел за такива споразумения по главата за търговски споразумения и а, то е в съгласие с правилата на СТО в а, двустранния контекст. То се прилага при а, спорове след а, нарушение на а, член 2 на а, търговското споразумение с Марокко по отношение на земеделските и рибни продукти, а, с изключение на антидъмпинговия текст. Тук може да се уреждат спорове чрез посредничество и а, арбитраж а, с комисия по арбитраж и а, търсене на временни мерки при а, нарушения. Също така се иска прозрачност по правилата на а, СТО за уреждане на спорове. Емилио, заповядайте за Йордания. Благодаря, господин председател. Както и вие казахте, трите глави са взаимосвързани. Господин Куташ колегата вече ми направи услугата да предложи една уводна встъпителна част и няма смисъл аз да повтарям това, което той току-що каза по отношение на Европейската общност и Йордания – по другите случаи, свързани с правилата за происход, конвенцията и така нататък, но по всички пунктове целта е да се подобри функционирането на барселонския процес и правилата, които са въведени. По каквито и да било причини има различни осложнения, които възникват и които се отразяват на преговорите в тези случаи. Единственият начин да се подобри положението е да се предприемат съвместни действия или да се наложат съвместни мерки. Предложението за механизъм за уреждане на спорове е в синхрон с разпоредбите на СТО и в основни линии ние сме доволни а, да имаме това предложение, което е най-доброто възможно сред а, всички възможни. И сега а, суста по а, Египет. Благодаря, господин председател. Нямам какво особено да добавя, само да кажа, че споразуменията с Египет започна... Преговорите започнаха през 2007 година. Говорим за споразумение, което е подобно на предишни споразумения с други страни и СТО. Говорим за една по-простена процедура, която ще регламентира съвместната ни работа, арбитражни състави. Мисля, че ние предприемаме стъпка в правилната посока. Тези инструменти трябва да се прилагат и трябва да мислим и за други примери, като Турция. Надяваме се, че ще преодолеем дипломатически проблеми че, че ще използваме ефективни средства за уреждане на спорове. Да, съгласна съм с това, което казаха колегите. София Муниус от Европейската комисия има думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Нямам какво особено да добавя. Всичко беше казано от предишните оратори, както казахте, създаването на този механизъм за уреждане на спорове и предвиждането на този механизъм в споразумението за асоцииране е важна стъпка, защото очевидно говори за повишаване на нивото на отношенията с тези страни и на тези страни искаме да покажем, че работим успоредно за повишаване на статута на взаимоотношенията с тях. Добрите правила имат нужда от добри процедури за изпълнение – и това е и нашият стремеж, като сключваме споразуменията с тези страни. Това е което имам да добавя към казаното от вас. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, най-напред от ЕНП. Ще бъда пределно кратък. Благодаря, господин председател. Само ще повторя казаното от председателя. Ние сме за предложението на Комисията за механизма за уреждане на спорове. Някой друг има ли желание да се изкаже консенсус? Докладът ще бъде а, разгледан на 25 януари до година. Преминаваме към 21 точка. Регионална конвенция за пан евросредиземноморските преференциални правила за происход. Докладчик е Емилио Менендес от групата на социалистите и демократите. Сега непредвидена размяна на мнение. Искам да ви напомня, че през декември миналата година министрите на търговията приеха документ за паневропейските евросредноморските преференциални правила за происход, Комисията иска съгласието на парламента. Целта е да се замести процедурата, основана на двустранни протоколи, с един единствен инструмент под формата на регионална конвенция. Първоначалната цел на предложението беше да влезе в сила в началото на следващата година. Дискусиите обаче продължават да текат в съвета и по всяка вероятност първоначалната цел няма да бъде постигната. Нашата комисия ще проведе първа размяна на мнения по това предложение. Само, че това ще бъде включено в календара, когато излезе официалното решение на съвета. И сега, за първа размяна на мнения, Емилио, думата има Емилио Менендес Телвале. Благодаря още веднъж. Както вече съм казвал, предложението на съвета, за което става дума, се опитва също така да улесни нещата по отношение на функционирането на Евромед... партньорство и за да се използва системата за правила за происход да, бъде по-добра, ние трябва да развием тази зона на свободна търговия в Евросредиземноморската зона. До сега правилата за происход бяха вървяха ръка за ръка с огромна купа протоколи, и тяхното прилагане означаваше огромен брой изменения, които бяха идентични с всички налични протоколи в тази област, така че по същество ставаше дума за един хаос, малко или повече. Така че това, което предложението на съвета цели е да организира по-добре този процес и да даде възможност да имаме един единствен правен документ, правен инструмент, който да се прилага а, с полза за всички. В момента чакаме развитието в съвета, тъй като този въпрос, по този въпрос бе взета инициатива от самите министри в края на миналата година в Брюксел, но съвета не е дал в окончателен вид свое решение, така че не говорим за, все още за официално предложение, но не смятаме и не очакваме някакви проблеми в нашата комисия, за която и да било работна а, политическа група нямам никакви съществени противоречиви въпроси. Така че а, а сега е много подходящо да си изкажем становищата. Комисията ще а, се изкаже ли? Представители на комисията от името. Благодаря, господин председателю. Комисията предприе всички необходими усилия, за да може тази конвенция да стане факт. Както знаете, нашето първоначално намерение бе всъщност да се опитаме да, тя да влезе в сила още в началото на идната година, поради проблемите свързани с дефиницията а, а, за Косово, всичко това ще се забави. А, това е много важна конвенция за евросредиземноморските отношения, защото е важно и за едните и за другите партньори и защото Западните Балкани чакат вече от години да бъдат включени в тази система. Така че сме изправени с, срещу про, една проблемна ситуация и тя отново а, се повтаря преди а, срещата на министрите от зоната, която ще, стане, ще се проведе на 11 ноември. Южно-средиземноморските министри искат да им бъде казано още веднъж какъв е напредъка по приемането на конвенцията. Докладчикът представи по подходящ начин важността, тъй като ще упростим преразглеждането на правилата за происход. Важно е също, защото някои от разпоредбите са много устарели, от технологична гледна точка. Трябва да ги ревизираме, но ще изчакаме нейното приемане, приемането на Паневро-Средиземноморската конвенция. Има голям натиск това да стане от както казах, от южно-средиземноморските държави, от Западните Балкани. Така че скоро ще сме в състояние да деблокираме дискусиите по политическия въпрос, който в момента блокира а, тази конвенция и тогава вече ще може тя да стане факт, е, като се надяваме това да бъде възможно най-скоро. Благодаря ви. Има ли някакви изказвания? Хелмут Шолц от ГОЕ. Благодаря, господин председател. Конкретни въпроси искам да задам за а, конвенцията, а, като а, някои държави от Европейския съюз а, са повдигнали съображения за специалните отношения от държавите от Магреб. Става въпрос, че тези регулации ще предвиждат създаването на съвместна комисия, която ще приема новите членове. Дали подобно разширяване ще бъде ограничено до Средиземноморския регион? На второ място, този съвместен комитет ще действа само по единодушие според член 5, параграф 4. Нито един член няма право да блокира вземане на решение с единодушие за приемане на нов член. Дали може комисията да ни обясни а, това изключение, което е включено в конвенцията? И третия въпрос, а, ще има ли някакви разпоредби в текста, кой, който ще пречи на палестинските територии да се възползват от конвенцията? конвенцията. По време на миналата седмица и на гласуването и коментарите, които бяха дадени по този регламент, аз казах, че ще е добър принос от страна на Европейския съюз да отвори пазара си за продукти от Палестина, което ще даде възможност и на палестински самия народ, на хората живеещи там, да живеят от парите изкарани от собствена продукция. Благодаря. Преди да дам думата, казва председателя на комисията, за да отговори има ли други членове на нашата комисия, които да зададат въпроси или да имат коментари. Ако няма такъв случай, давам думата на комисията. Имате ли отговори на тези въпроси? Ще се опитам да отговоря. За съжаление, хората от таксуд, от нашия отдел, които отговарят, не са тук. Да, и аз разбирам така. Комисията, според моята информация, трябваше да бъде представена от други хора, но това е проблем. Така или иначе, е, казва представителя на комисията, ще се опитам да отговоря по отношение на приемането на нови членове. Ще се опитаме да избегнем възможността за блокиране на приемането на такива членове. Моето впечатление е, че сегашната формулировка на конвенцията е договорена много внимателно, наистина, за да се опитаме да избегнем подобно блокиране. Идеята е да има консенсус минус едно – което по принцип няма да даде никакви възможности за блокиране. Има и друг въпрос, поне доколкото разбирам. Вашия въпрос е свързан с незаконните местообитания в Палестина. Конвенцията не променя сегашното положение. Продуктите се изнасят за Европейския съюз и има така нареченото техническо споразумение, което означава, че не се възползват от преференции когато говорим за происход на тези продукти, има известно а, объркване с правилата за етикетиране. Конвенцията няма да промени положението, няма да направи по-ясно за потребителите, че тези продукти идват от тези селища, пък други в, са произведени в Палестина. Конвенцията ще отвори възможност конкретно защо, поради това, че а, не са приложени в Палестина пан на евросредиземноморските протоколи. Те ще се присъединят в, в, към конвенцията в един момент, но ще им даде тя възможност да натрупват, когато осъществяват търговия с други средиземноморски държави, а, именно Турция, а, Йордания и плюс Израел. Ще се включи Агадир в бъдеще, защото те ще се включат бъдеще в споразумението от Агадир, така че това ще стане реалност доста скоро. Конвенцията няма да внесе нови елементи за етикетиране на тези продукти, но ще предложи нови възможности за чисто палестински продукти да се възползват от а, възможностите за натрупване а, на приходи при взаимоотношенията им с други партньори от пан, Евросредиземноморския регион. Има ли други възможности за изказвания? докладчика няма възражения. Председателя казва да изчакаме решението на съвета в такъв случай, за да се върнем на този въпрос, който е много важен действителност. Да преминем към точка 22 23. What happened to 22? It would be in the afternoon. Okay. Point 22 was moved to the after. Точка 22 е преместена за след обяд. Преминаваме към 23 точка данъчно облагане и развитие и сътрудничество с развиващи се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане. Това е становище за комисията по развитие. Водеща комисия е развитието. нашия докладчик по становище е Мариел Десарнес. Това е доклад по собствена инициатива за данъчно облагане и развитие след съобщение на комисията от април. Вчера комисията по развитие е обсъдила въпроса и ще гласува на 9 декември. Съобщението на комисията има за цел да предложи начини Европейския съюз да подпомогне развиващите страни да изградят ефективни, справедливи, устойчиви данъчни системи и институции, за да се мобилизират ресурсите в променяща се международна среда. Нашата комисия реши да даде своя принос под формата на становище и давам думата на Мария Сърнес. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че това е много важен въпрос. Всички знаят много добре, че либерализацията на световната търговия с развиващите се страни има понякога полезни, понякога положителни, понякога отрицателни страни. По-конкретно спаднаха приходите освен това спада в митническите сборове, представлява сериозен спад в приходите. Оттам се намаляват и е, обществените разходи и възможности за инвестиции. Премахването на митата има ефект върху други данъци, тъй като е, ДДС се е, изчислява в крайна сметка възоснова на митата. Ето защо доброто данъчно управление е важен приоритет. Задължително е по-добре да се контролира премахването на митата и заедно с това да се предвидят данъчни реформи, които да дадат възможност да се компенсират намаляващите присходи. За да се постигне тази цел са необходими мерки, за да се подпомогне системата на данъчно облагане и също така да се повиши капацитета на данъчните системи. Много често данъчното законодателство е сложно. Ето защо то насърчава данъчното, укриването на данъци. Освен това, данъчните власти имат широки правомощия за взимане на решения. В крайна сметка това насърчава корупцията. По-нататък при всички случаи е необходимо тези страни да намерят нови източници на приходи и трябва да се компенсират пропуснатите ползи. Трябва да мислим в две посоки. Първо, смятаме, че трябва да се за да се повиши данъчната база и да се изключи всяк, всички възможности за освобождаване от облагане на добивната промишленост. Необходими са мерките, предназначени за борба срещу измамата и корупцията. Ето защо говорим за добро управление и да се борим с, срещу укриването на данъци, изтичането на капитали, данъчните обежища мисля, че това е международен проблем. Освен това, трябва да създадат проблеми, трябва да създаде по-добра международна помощ, да се създаде на по-добра юридическа сигурност, по-добро управление, трябва да се дава предпочитание на частните инвестиции Европейския съюз трябва да се средоточи върху новаторството и прехвърлянето на знания, за да се повиши, да се повиши знанието и информираността. Задължително е да създаде една независима система за контрол, която да оценява въздействието на премахването на определени данъци и този анализ да се прави страна по страна и да се види каква, какъв е, е ефектът от реформата в е, данъчното облагане. Ето защо в е, това в този проект за становище смятам, че е необходимо да се включи клауза, която да предвижда да се включат оценките. Ето това са в основни линии онова, което исках да представя. И сега искам да чуя коментарите на моите колеги. Благодаря. Давам думата на представителя на Европейската комисия. Очевидно е, че аз не съм Мартина Заурова. За съжаление, тя не можа да дойде тази сутрин. Ето защо аз ще отговоря на нейно място. Бихте ли ни казали своето име аз съм от звено обща координация на генерална дирекция търговия. Комисията общо взето съгласна с основните принципи. Имаме един кратък въпрос във връзка с премахването на митата. Вие казахте, че това трябва да бъде по постъпателен начин. Абсолютно съм съгласен с вас, защото тогава, когато се премахват митата. Това не е за всички продукти от Европейския съюз. Понякога става дума само за 20%. И за другите мита, за останалите 80% от митата, които се премахват, е предвидена една постъпателна за период от 20-25 години. Мисля, че това е което, на което трябва да се обърне внимание. Що се отнася до принципа за оценка за след 50 години, да, това е принцип, който сме подкрепили, когато гласувахме при Карифор. Ще се огранича до тези забележки, тъй като това е в рамките на нашите компетенции. Благодаря. Сега ще помоля Европейската комисия да не променя а, така ненадейно представителите, които изпраща. Сега давам думата на другите докладчици. Даниел Каспари от НП има думата като докладчик в Сянка. Е, Уважаеми колеги, мисля, че е много добре, че разглеждаме в нашата комисия този въпрос, защото е, често, когато става дума за данъчното облагане, съществуват много проблеми във всички страни, а тук докладчика много добре подхожда към въпроса в е, своя доклад. Имаме наистина проблеми с данъчната система и как да действаме по нея. Мисля, че докладчик прави чудесни предложения, които си заслужават подкрепа. Имаме някои допълнения, които бихме искали колегите да погледнат а, с симпатия. На първо място, за да направим тази дискусия такава, че да да се получи една добра, прилична данъчна система и да се насърчи а, такава една система, може би можем а, а, да го включим в дневния си ред по един по-добър начин. А, Комисията по развитие също работи в тази насока, но очевидно, а, да, страните от Азия, Африка и Пасифика, може би най-вече говорим за тези, които в бъдеще ще въведат плащането на данъци, а други, които ще си променят данъчната система. Така че а, а, трябва да платят и цената за промяната и може и да не са предразположени към нея. Така че ние виждаме какви изопачавания има а, в момента а, там, където се а, м, върши стопанска дейност в тези страни. А, тези страни целят повишаване на благосъстоянието на своя народ и това трябва да се вземе предвид. Благодаря. Thank you. Благодаря. Благодаря. Шолц. Господин Шолц, благодаря, господин председател. Аз бих искал да благодаря на докладчика. Я също за становището й и подхода, който е възприела. Проблема е много важен и разбира се от ключово значение за, в контекста на страните от Азия, Африка и Пасифика. Комбинацията между данъчен дампинг и развива, развитието на тези страни. Всичко това е едно предизвикателство, което трябва да, по което трябва да помислим и да помислим дали ние като комисия не трябва да хвърлим повече светлина върху въпроса за отчетността и отговорността на данакоплатците. Смятам, че може би това а, трябва да бъде фокус. Трябва да стане ясно, че данъците са за да бъдат плащани. И правилата трябва да, са, са, да ги има като един ефективен механизъм за налагане на данъци. Друг въпрос е, че много често стопанските субекти в Европейския съюз, от Европейския регион, които работят, които имат бизнес в този район на света, се сблъскват с явлението корупция, защото корупция е силна дума, но големи суми пари са, се въртят с цел да се постигне освобождаване или данъчни райове, данъчни обежища. Казвам го, защото тези практики трябва да бъдат забранени за винаги. Друг въпрос е свързан с а, това, че парите, вместо да бъдат платени за, да, като данъци, биват пренасочвани в тези данъчни обежища и от това се създават проблеми, които имат крайно негативни последици. Четвърто, на четвърто място е справедливостта в данъчното облагане. Данъчният дъмпинг, разбира се, е една форма на нарушаване, изкривяване на законите за конкуренцията. Благодаря. Друг оратор желали да вземат думата? Да се върна към докладчика, за да и да дадем възможност да коментира и да направи край бележки. Искам да благодаря на двамата колеги, които се изказаха. Съгласна съм с това, което казаха. Мисля, че доброто управление в областта на данъчното облагане е много важно и реформата в данъчната система в Африка е особено важно значение и най-вече за най-бавните. Съгласна съм и с казаното от Даниел Каспари и с казаното от господин Шоц. Доброто данъчно управление въжи за африканските страни, но и за европейските предприятия. Оратор като говори далеч от микрофона. Съгласна съм и с казаното за данъчните обежища. Необходимо е нашият парламент да напомни този въпрос и в други дебати. Бяха взети доста ангажименти в рамките на заседанията на Г-20. Европейският парламент може да поеме щафетата, така да се каже, в тази борба. Съгласна съм изказаното от комисията за постъпателността. Много е важно обаче да подсилим принципа за оценка и преразглеждане. Ако правим добра оценка страна по страна, и мисля, че трябва да подхождаме по добър начин. Ако не го направим, ще подпишем споразумения, които няма да имат особена стойност. Благодаря на всички. Благодаря. Дискусията беше много интересна. Сега искам да ви кажа разглеждане, че приемането на доклада е насрочено за декември тази година. Крайният срок за изменение е 28 октомври. в 6 часа след обяд. Това е краят на заседанието за тази сутрин приключихме по-рано, защото отложихме три точки, едно гласуване и много важен доклад за стратегията 2020 година. И също така общественото изслушване за инвестициите. Ето защо в бъдеще ще бъда по-малко щедър по отношение на отлаганията. Две съобщения. Днес след обяд заседанието ще продължи в друга зала. 5G 2 и сега за Европейската комисия. Днес след обяд ще обсъждаме следните точка. 22 точка. Освобождаване от мито на определени активни фармацевтични съставки. 24-та точка преразглеждане на директивата относно общата безопасност на продукти и надзора на пазара. 26-та точка отключване на потенциал на културните творчески индустрии. 27-ма точка. 28-ма точка е промишлена политика в ерата на глобализация. 29-та точка връзки на Европейския със съвета сътрудничество в залива. Триста точка размера на мнение относно търговските връзки между Европейския съюз и Индия с оглед на среща на високо равнище Европейски съюз и Индия. Предстоят ни много важни точки, но последователността е се променена. Ще се видим днес след обяд. Благодаря ви.